Господин Тимерманс, имате думата. Господин председател, уважаеми членове, за мен е чест и удоволствие да говоря пред вас днес. Това е в края на деседневието, което подложи на проверка европейската демокрация. Всъщност, ако процесът се потвърди от страна на парламента, това ще е първата Европейска комисия избрана по този начин и ще работим заедно следващите 5 години. 2014 година е много важна година. 100 години след края на двете самоубийствени войни, 70 години от освобождаването на Западна Европа и проекта Европейска интеграция – избора на нациите да търсят благоденствие и сигурност не чрез доминирана и груба сила, а чрез идеята, че е най-добре да живееш в мир с ближния, с съседа си. Всъщност преди 25 години тази идея стана факт за всички европейци защото спадането на Берлинската стена наистина се сложи край и на тази брутална сила, която виждахме зад желязната завеса. Единствено тогава, както каза Вацлав Хавел на времето, изтокът и запада можеха да се превърнат в географски, а не политически названия. Ако се върнем назад тези 25 години, най-голямата ми дъщеря се роди 86-та година. Тогава изобщо не можехме да мислим за падането на Берлинската стена. 89-та година се роди сина ми, 2004-та година се роди най-малкия ми син. Тогава и 10 нови държави се присъединиха към Европейския съюз. За мен е важно да посоча тези факти, защото те често се забравят, когато критикуваме Европа. Не ме разбирайте погрешно, има за какво да бъдем критикувани, но комисията Юнкер ще търси решенията. Европа все пак успя да избегне най-голямата криза, е, въпреки че това беше най-тежката криза от 30-те години насам. Знаете, разбира се, че необходимите мерки се оказаха болезнени за милиони европейци, които останаха без работа, без никакви или много малки възможности, без социална защита или поне без такава, каквато очакваха да имат. Европа наистина трябва отново да се докаже. И нашето задължение като политици и държавни служители е да гарантираме това за европейските граждани. Ако вие ме одобрите ще използвам цялата си енергия, опит и убеждения в подкрепа на избрания председател господин Юнкер, така че да постигнем успех с дневния ред за растеж и заетост. Необходимо е гражданите отново да повярват в Европейския съюз, да имаме практически резултати, да се види, че Европейския съюз няма за цел да се самообслужва, а да служи на гражданите. Всичко това може да се постигне единствено ако работим заедно с тях. Комисията трябва да престане да върши това, което звучи добре. Необходимо е да върши това, което трябва да се свърши. И всъщност в политическите насоки на избрания председател господин Юнкер ние имаме точно такава политическа програма. Тя стъпва на здрава основа и стратегически насоки, зададени от Европейския съвет през юни. По-доброто регулиране, между институционалните отношения, върховенството на закона и основните права на човека. Всичко това е необходимо, за да може да се работи по-добре. Да започнем с диалога за споделените ни политически приоритети и това как да ги постигнем. Ако ме одобрите, до началото на следващата година ще предложа на съвета на комисарите предложения, които могат да бъдат оттеглени след допитване до парламента. Надявам се до края на следващата година да приключа работата по междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Ако успеем в тази задача, съм убеден, че ще проведем и задълбочения политически дебат по многогодишната рамка. Това отговаря на член 17 от Договора за Европейския съюз. Освен това ще одобря Системата за оценка на въздействието в комисията ще насърча съвета да следва опита на парламента, така че при оценката на предложенията тя да се прави не само от комисията, а да се прави с участието на всички. Освен това, трябва да се работи независимо да се разчита и на външни експерти. Самият аз ще изразя становището си по качеството на оценките на въздействието, когато се представят пред съвета на комисарите. Няма да си премълчавам, когато нещо не е наред. Много е важно да се укрепи и диалога с националните парламенти. Когато се използва жълта карта, трябва да има мотивиран отговор комисарите би трябвало да работят в диалог с националните парламенти. Ако ме одобрите, аз ще насърчавам преки дискусии с националните парламенти. Като резултатите от тези дебати също трябва да се представят пред Европейския парламент, за да може всички да разберем на практика какво означава субсидиарността така комисията няма да прави ненужни предложения или да се намесва там, където това не е необходимо. Европейския съюз е общност на народите и на гражданите, които през последните десетилетия се сближават все повече и повече. Те не поставят на първо място националната идентичност или националната държава, аз съм убеден, че Европейския съюз може да бъде силен, обаче единствено ако са силни държавите членки, а те са силни, ако е силен съюзът. Личният ми опит показва, че единствено заедно можем да постигнем промяна в борбата срещу тероризма, измененията на климата, кризите като тези в Украина – Държавите и гражданите са двата важни елемента на Европейския съюз. Европейския съюз ще се провали, ако развива само единият или другият от тях. Разбира се, политическите органи обичат повече новите инициативи, отколкото оценката на действащата законодателство, но това ще трябва да се промени. Необходимо е да се вслушваме към гражданите, които в крайна сметка са тези, които ползват законите и да бъдем безкрайно откровени, когато нещо не работи както очакваме. Необходимо е да направим нужните промени – и да се свържем с заинтересованите групи, а не само с тези, които са представени тук в Брюксел. Необходима е по-голяма прозрачност и задължителен регистр за лобирането. По-добрата регулация не означава дерегулация, по-добрата регулация не зависи от идеологията. Необходимо е да намалим бюрокрацията, особено за маките и средни предприятия за да може бизнесът да се развива, да се разкриват нови работни места, да премахнем ненужните или устарели законови норми. Освен това, не бива да бъдат подлагани на атаки и социалните права или защитата на околната среда. Необходимо е да регулираме по-добре. Както казах, тук моят подход не е идеологически, а изцяло практически. И съм готов да работя дори и еклектично. Ако ме одобрите, ще подкрепям своите колеги във всякакви предложения. Важно е това какво на практика работи. В крайна сметка за повечето от гражданите ние сме известни под общото название Брюксел и много често това е символ на липсата на разпознаваемост или отговорност. Но нека ви уверя, че е необходимо да се променим и когато нещо не работи, то да се посочва ясно. Ще успеем единствено, ако се придържаме към европейските ценности и принципи. Нашето единство в разнообразието. Трябва да бъдем последователни, задълбочени при изпълнението на европейските норми. Комисията е пазителка на договорите, включително и на хартата за правата на човека. И тук Комисията носи голяма отговорност. Ако ме одобрите, аз ще дам приоритет именно на това правомощие на комисията. Ще използвам всички налични инструменти, за да наложа върховенство на закона и зачитане на основните права. Разбира се, ще работя заедно с моите колеги комисари. След като получим и решението на Съда на Европейския съюз, ще предприема необходимите стъпки, за да се присъединим към Европейската конвенция по правата на човека. Ще работя с всички национални, европейски и международни организации, които се борят за правата на човека. Успеха на един е успех на всички, защото ние всички искаме да защитим правата на човека. И именно тук може да се направи съществено подобрение в нашето сътрудничество. Необходим е по-голям политически ангажимент, както е подчертавал и Европейския парламент. Ето защо ще организирам годишен колоквиум за това какви са нашите резултати в областта основни права. Почитаеми членове, на Европейския парламент. Надявам се, че успях да очертая моите основни идеи и моите приоритети. Основни права на европейските граждани, по-добро законотворчество в името на европейските граждани, нова комисия, която обслужва европейските граждани. Разбира се, давам си сметка, че това, което се предлага, не е лесно защото най-трудно е да промениш културата на една организация. Трудно е да се сложи край на установените практики, но тази промяна е необходима, ако искаме да върнем на Европа заетостта, растежа и надеждата. Необходимо е тук да разчитаме на пълното посвещение на всички. Задачата не е лесна, може би от време на време ще ни се струва безнадежна, но имайте предвид, че Европа е виждала и много по-тежки времена и въпреки това е оцелявала и процъфтявала. Ние дължим успеха именно на тези, които са изградили Европа. Необходимо е да сме сигурни, че завещаното от тях няма да остане в учебниците по история, а ще продължава да се развива и днес, и утре. Това е нашата Европа, това е нашето общо задължение. Нека и ние да се гордеем, и децата ни да се гордеят, и Европа да се върне към едно по-светло бъдеще. Благодаря.